I hereby declare uh, the meeting of the Committee on Budget. Добър ден, откривам най-накрая заседанието на Комисията по бюджети. Предстои първо да приемем дневния ред. Няма възражения. Дневният ред е прият. Точка втора. Съобщение на председателя. Нека първо ви кажа, че очакваме докладчика господин Виоти, поради което и започнахме с закъснение. Междувременно господин Виоти е дошъл. Добре. Решения взети от координаторите на 29 август. Текстът на решенията е в папките ви с документите за днешното заседание. Ако няма възражения срещу тези решения, те се считат за приети. Преминаваме към същинската си работа. Точка трета – Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019. Господин Рюбик помоли да се изкаже първи, тъй като ще трябва да си тръгне след 10 до 15 минути. Давам думата на господин Рюбик по темата всички раздели. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, Вчера проведохме разисквания с съвета в пленарната зала. За нас е повече от ясно, че искаме да разработим стратегия, в рамките на която комисията да може да продължи работа. Аз отговарям за останалите раздели. Що се отнася до останалите раздели, трябва да се засили работата по съкръщенията, предложени от съвета. Само така ще можем да разговаряме с съвета за реалните стойности по редовете, по които ресорните комисии имат възражения срещу съкръщенията, съм върнал съкръщенията. Съм върнал, извинете, първоначалния размер. Запазено е само едно съкръщение. Това е съкръщението на бюджета за надзорния орган за защита на данните. Тук увеличението на бюджета е много голямо, най-голямото всъщност, в размер от 16%, а съкръщението е символично в размер от 100 000 евро. Запази го, за да покажа, че когато несъразмерно се предвижда увеличение, трябва да се предвиди нещо, което да доведе до резултат по, при преговорите. По бюджета на съвета не предложихме ам, изменения, тъй като действа джентълменското споразумение по друг начин стоят нещата с Европейския съд, тъй като по член 15 след Брексит ще има много дела, които ще се гледат от съда. Това ще са съдебни производства по договора от Лисабон, за които ще е компетентен Европейският съд. Затова и подкрепяме предложенията на Юри, включително и измен... увеличенията, предложени от комисията по ред 200 ред 2001. Тук става дума за софтуера. Увеличението е в размер от 3 милиона спрямо проекто бюджета. Предвиждат се също така и още 16 щатни бройки. И така, още 3 милиона в сравнение с проекто бюджета и още 16 щатни бройки за Европейския съд. За сметната палата ще запазим съкрещенията, предложени от съвета. Същото въжи и за економическия и социален комитет. Има и някои увеличения в сравнение с проекто бюджета, предложен от комисията. Те са предложени от други политически групи. Става дума за 490 евро над тавана. Комитетът на регионите. И тук възстановихме съкръщенията, предложени от съвета. Подкрепяме предложението на социалистите и демократите и на други политически групи. Става дума за 773 000 евро над тавана. Службата на омбудсмана. Тук няма промени, тъй като съветът не е предложил съкръщения. Европейският надзорен орган за защита на данните тук, както казах, приемам предложеното съкръщение от 100 000. Не подкрепям измененията за възстановяване на сумата по проекто бюджета. СВД подкрепяме измененията на Комисията по външни работи. Подкрепям ги безрезервно. Става дума за възстановяване на съкръщенията, предложени от съвета. Предлагаме също да се разкрият още пет щатни бройки. Това съответства на 2 милиона над таван. Мисля, че това е една добра изходна позиция за преговори с съвета. Както обикновено в Европейския парламент – по бюджета трябва да се направят технически корекции. Това е свързано с въвеждането на чешмички за вода и неизползването на пластмасови бутилки за вода. Освен това, трябва да се направят и корекции във връзка с промени в щатното разписание. Предписанието от съкръщаване на щатните бройки с 5% е изпълнено, включително и за асистентите. Това е препоръка на Европейската сметна палата. Ще видим доколко съветът ще приеме съкръщенията, предложени тук от Европейската сметна палата. Европейските е, политическите групи, извинете, можеха да внесат само технически изменения. Подкрепяме предложението на АЛДЕ за 3,5 е, милиона над първоначалния проектобюджет бюджет предложен от комисията. По този бюджетен ред не трябва да има съкръщения заради Брексит. Подкрепям това предложение. Има предложение за промени в щатното разписание на постовете АД и АСТ. Има предложение 40 поста АСТ да бъдат преобразувани в постове АД. Приех това предложение, тъй като то не се отразява на щатното разписание и на бюджета. Освен това има предложение и за връщането на 32 поста, които са били дадени на администрацията. Съгласно член 50, 32 временни места от политическите групи бяха прехвърлени тази година към администрацията. Политическите групи биха искали, така както бе постигнато споразумение в началото на 2019, тези постове да им бъдат върнати. Внесъл съм съответното изменение. Това разискване се води вече в парламента за тези, които не са запознати. Ще кажа, че става дума за добавяне на щатни бройки на някои места и отнемането им от други. Двете страни са администрацията и политическите групи. Двете страни имат своите легитимни интереси. Не е лесно за докладчик да обедини тези интереси. Би било интересно да обмислим и въпроса за надбавките, които получаваме за сътрудници и асистенти но нямаше постигнато споразумение за повишаването на тези надбавки. Затова мисля, че всички трябва да реализираме економии, трябва да подходим по-внимателно към щатните бройки. Затова съм по-скоро за рестриктивен подход или всички заедно ще работим добре и ще можем да заплащаме адекватно на сътрудниците си или това просто няма да е възможно и толкова. Благодаря на господин Рюбих. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка за останалите раздели. Моля да се съсредоточите само върху останалите раздели, тъй като нямаме време. Госпожа Гвардия Сабал. Thank you. Other sections you mean including parliament? Okay.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 Господин Келмел от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. И аз ще съм съвсем кратък. Първо искам да благодаря на съдокладчиците за много отстойната им работа, която свършиха много добре. Групата на Екаре по принципните положения е на друго мнение. На друго мнение сме и по някои от детайлите, но това е повече от ясно за всички ви, за това ще спра до тук. Благодаря. От името на Алде трябва да се изкаже господин Али. Не знам дали господин Торвалц не иска да се изкаже вместо него. Thing, <laughs>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 Uh, от името на групата на зелените, господин Тарант, съгласен съм с подхода на докладчика и с подхода на господин Рюбих и по-конкретно с позицията на външната служба и съда и сметната палата, но както обикновено трябва да застана на позиция различна от тази на групата и да настоя, както обикновено го правя, че е, не трябва да бъдат финансирани политическите групи. Е СПД, господин Валди. Благодаря. Отново, нашата позиция е, че няма да подкрепим измененията на другите политически групи. Подали сме изменения особено що се отнася до административните разходи. Смятаме, че е неподходящо да се увеличават средствата, особено за Европейския парламент. Ние сме предложили да се съкратят разходите, особено ам, високите заплащания при мисии, и да не се разхищават средства. Да се плаща само за онова, което наистина е необходимо. Да се прегледа как се разхода средствата в парламента. Призоваваме гражданите си да правят жертви, а ако направим нещо по-различно тук, тогава ще се представим в доста лоша светлина. Надявам се, че и други ще се присъединят към нас. Господин Зани не е тук. Това означава, че е, не, се, не са тук. 9 и 29 е до 9.30 трябваше да приключим с темата. И така. Докладчикът по бюджета за 2019 година. Господин Виоти има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин Рюбих и господин Гая, които много ми помогнаха за другите е, отдели, за агенциите, за да можем да излезем с е, това предложение за бюджета за 2019 година. По-настоящем, вземайки предвид и е, предвидените разговори с е, докладчиците в сянка, мога да кажа, че сме в доста интересно положение. Първо, предвижда се да преминем към четене по бюджета, вземайки предвид приоритетите, които са заявени от страна на Европейския парламент през юли. Както всяка година, обаче, за съжаление, се изправяме срещу съвета, а пък съвета, както добре знаете, тъй като вчера това беше представено от австрийски министр, съветът направи едно предложение, което за мен се равнява на провокация. И го казах тук вчера, защото а, те ни представят бюджет, а, сякаш има само увеличение, а всъщност, ако се сравнят нещата с бюджет за 2018 година и разгледаме нещата по-внимателно, ще видим съвсем друго и това заявих лично. Бюджета за 2019 година трябва да се разглежда в контекста на перспективата на бюджета на комисията, който отразява действителните потребности. Докато съветът подхожда чисто счетоводно и прави сравнение единствено с бюджета с 2018 година, без да взима предвид потребностите. Австрийският министр може би си направи речта за гражданите, които гледат пленар... заседанието в пленарна зала по интернет. Но честно казано, доста, доста се изненадах от неговото заявление. И аз ще се противопоставя на всички тези съкрещения, които съветът налага. Разчитам на принцип, който е прият тук, в парламента. За какво става дума? Ами за това, че договореностите се сключват, за да се изпълняват. Между парламента и съвета имаше такава договореност. Става дума за ангажиментите спрямо от Турция. Две трети от съвета, една трета от бюджета на Европейския съюз. Обаче е, новото отчетене на съвета върви в съвсем друга посока. Аз смятам, че договорките трябва да се спазват. Забили сме позицията си във връзка с тази договореност – Внимателно слушах е, заявленията на министъра. Той каза, че смята, че има как да се сближат позициите на съвета и парламента. Мене, ако питате, единствения начин да се сближат тези позиции е да има действително спазване на договорките. Подадени са множество изменения. Благодаря на секретарията на парламентарната комисия е, който ми даде безценна помощ. Опитахме се да дръпнем отдялото във всички посоки, както казваме на италиански, обаче останаха някои неща не съвсем покрити от е, средствата. И от тук нататък вече могат да бъдат подавани изменения от депутатите в лично качество. През пролета се опитахме да постигнем единство между политическите групи, за да има мнозинство, да има добър бюджет. Колкото по-силни сме, колкото по-единни е, са парламентарните комисии, толкова по-силни ще сме в преговорите. За Еразъм, например, натискът беше огромен. Голямо е, е търсенето. Има искания и на моята политическа група, и на Комисията по култура. Успяхме да постигнем увеличение на бюджета за разъм от 5, 15, извинете, процента. Това за мен е на добро решение. Успяхме да го направим, работейки с всички бюджетни редове. Що се отнася до работата в полза на младите? Инициативата за младежка заетост трябва да се съхрани. Разговарях с колегата Морешан за бюджет на ред 2. Опитахме се да реагирахме на исканията на различните политически групи. Е, по някой път се случваше така, че се сблъскахме с проблеми, тъй като не бяха взети предвид достатъчна степен тези измерения при разработването на проекта бюджета. През октомври комисията ще изпрати коригиращо писмо, нови разчети, нови суми – Що се отнася до Европейския социален фонд, реагирахме на някои искания на СПД. Те ще се захванат с тази тема, но и там се опитахме да намерим решение за исканията на Комисията по култура. По четвърти по четвърти ред. Бих искал да ви кажа, че има един много положителен елемент, а и това е присъствието на министъра на всички заседания. Откакто съм член на тази парламентарна комисия, откакто се занимавам с годишния бюджет, за първи път виждам да участва през цялото време министър в дискусията. Това е отлично, защото освен техническата част на обсъждането, през цялото време можем да работим и по политическата част. Така че, а, отлично. Вчера имах възможност да обърна внимание на министъра, че ако наистина постигнем обща визия, а, която да обединява позициите на парламента и съвета, може да се наложи да се помогне на някои държавни правителствени глави да се справят с някои от вътрешните предизвикателства в страната и по-конкретно да се борим за продоляване на причините на миграцията, на бедността, на глада, на промените в климата. Ако наистина това е приоритет за австрийското правителство, както е приоритет за много други европейски правителства, тогава единственото ни решение е да се инвестира. Не може да не се участва и да искаме нещо да се случи без каквито да било инвестиции. И това го заявихме ясно пред съвета. Опитваме се да постигнем възможно най-голямо увеличение на средствата за развитието, за партньорството с а, юга, с а, изтока, споразумението за Близки изток, Балканите необходимо е да има инвестиции. Тук не изразявам само личната си позиция. Ясно е, че когато имаме прекалено голям приток на хора от друга част на света, е, трябва да има нещо, което да можем да направим а, на място. Там, откъдето идват те, откъдето бягат. И така, добре е да има сериозни инвестиции. Това е всичко, което исках да кажа а, за работата си по това предложение с бюджет, което се обсъжда вече с колегите докладчици в Сянка и което ще продължи да се обсъжда и през следващите две седмици – в Комисията по бюджета. Очаквам а, с огромен интерес вашите реакции и вашите предложения за подобряване на текста, който все още е непълен. Благодаря. Госпожа Халмайер, докладчик Сянка НП. Е. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Искам първо най-сърдечно да благодаря на колегата Даниеле Виоти за доброто ни сътрудничество. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Не винаги е леко изходното ни положение, така бе и сега. Съветът се опитва да си запази марш, марш за маневри, там където няма или почти няма такъв. Става дума най-вече за хуманитарната помощ и помощта за развитие. Това са области, в които има големи потребности от финансиране. Също така трябва значително да се повиши финансирането и за политиката за сигурност. След вчерашните разисквания, мисля, че трябва много по-активно да се работим по инструмента за сътрудничество за развитие и Европейската инициатива за съседство. Трябва да се постигне по-добър баланс тук. Според мен трябва да се обърнем към комисията, за да узнаем нещо повече за Фронтекс. До 2020 година, ако правилно съм разбрала, се предвижда назначаването на 10 000 служители на Фронтекс. Ако това е така, трябва бързо да започнем работа. Доколкото знам, трябва да се предвиди финансирането за тях в бюджета за внасяне на корекции през месец октомври. Не мисля, че през 2020 тези 10 000 души ще могат да бъдат назначени просто ей така. Ще трябва през месец октомври, според мен, да се предвиди финансирането. За целта ще трябва да се обърнем към комисията за да узнаем нещо повече. Председателят на комисията излезе с този ангажимент за още 10 000 служители на Фронтекс. Затова и комисията трябва да ни разясни как смята да финансира назначаването им. Освен това, има все още някои агенции, които спешно се нуждаят според всички политически групи тук от финансиране. Тази потребност обаче все още не е всеобщо призната. Освен това, Йемен, Ирак и Бангладеш ще трябва да се запитаме средства в какъв размер ще могат да бъдат заделени и за тези държави. За целта трябва да бъдат отклонени от другата, защото има спешна нужда от финансиране. Несигурно е положението не само в Африка и Северна Африка. Има редица изменения, например някои внесени от Алде, на които мога да дам много положителна оценка. Мисля, че ако говорим помежду си, работим заедно, ще постигнем положителен резултат. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Кьолна. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. Широко обхватна е тази тема. Ще упомена една област, в която изненадващо сме на едно мнение и аз смятам, че трябва значително да увеличим финансирането, както от страна на Съюза, така и от страна на държавите членки за политиката в областта на миграцията. Трябва да увеличим по-точно значително финансирането за ограничаване на миграционния поток, за предотвратяване на миграцията. Само така хората няма да тръгват на опасен път към Европа. Едновременно с това ще трябва да създадем законови предпоставки за установяване на наша територия. В момента тази система никак не функционира добре. Не проявяваме достатъчна смелост, за да предприемем действително необходимите действия. Действията, които действително са необходими, за да окажем помощ на засегнатите по устойчив начин. За целта са, са необходими много повече средства. Трябва обаче да дадем законови стабилни възможности. В противен случай ще предприемаме само половинчати действия, вместо да се борим срещу първопричините. Не мога да приема нещо такова. Благодаря. Господин Депре е на друго заседание. Господин Торвалц иска ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Благодарим на колегата Виоти за свършената работа. Добре, следи много отблизо всичко. Бихме искали да наблегнем на факта, че продължаваме да подкрепяме нашите изменения, особено що се отнася до рубрика 1А Хоризонт Европа и е, малките и средни предприятия и, климатични промени и е, подкрепяме казаното от е, докладчика, що се отнася до рубрика 1А и спрямо съвета. Няма да ви благодаря на шведски, защото говорихте английски. Не виждам лятни ряда от ГУЕ. Господин Тарант от името на зелените, той също напусна. А, благодаря, господин председател. От, От... Продължаваме с така да сме разтревожени относно съкръщенията, извършени от съвета, които в никакъв случай не се оправдават с капацитета за освояване, който е добър. Както и ангажиментите, които са не повече от 1% от БВП, ангажиментите поети от държавите членки. що се отнася до следващата МФР. Сега, от това от една страна. От друга страна, приветстваме предложенията на докладчика за компромисни изменения. Радваме се, че, че той е взел предвид всички гледни точки. Ние внесахме изменения, свързани с промените в климата, хуманитарната помощ, сътрудничество за развитие, инициативите, инициативата за младите, както и други приоритети. И приветстваме факта, че практически всички изменения са взети предвид при изработването на първите проекто консенсусни предложения. Също така смятаме, че трябва да се засилят рубриките свързани с хуманитарната област, климата, промените в климата и очакваме по-нататъчните заседания с, между с докладчиците в Сянка и с съвета. Благодаря от името на РДД господин Бавлев. Благодаря ви. И слушах с голямо внимание нашият докладчик. Споделям неговите виждания по голяма част от проблемите и по-специално това, че споделя тревогите на голяма част от европейските правителства. Той е абсолютно прав, че що се отнася до миграцията, проблема трябва да бъде решен в източника, т.е. да се отдалат сериозни инвестиции, за да можем е, да решим проблема глобално. За това е необходимо също така да има необходимите средства за финансиране на социални инициативи в страните от Средиземноморския басейн. Тоест да, се помогне на страните от юга за разлика от посланието, което в момента се разпространява в еврозоната. Бихме искали съвета да преразгледа разпределението на средствата. Изправени сме също така пред огромно предизвикателство, проистичащо от напускането на Обединеното кралство, от Брексита. В парламента ще ще има 71 пър депутати по-малко. Как можем да оправдаеме допълнителни средства за административната работа в парламента? Как ще го обясниме на нашите избиратели? Така че трябва да се промени начина на администриране на средства в институциите. Аз споделям, както казах, много от предложенията на докладчика, но смятам, че трябва да имаме малко по-прагматичен подход. С това приключваме изказванията на докладчиците в сянка. Господин Гайер, да кажете нещо за агенциите. Господин председател, исках да се изкажа за агенциите. За това ли ми давате думата? Добре. Скъпи колеги, съвсем накратко ще ви изложа положението с бюджета за агенциите. Установил съм връзка с агенциите. Така че получавам директно от съответните агенции разбивка на потребностите им за съответната финансова година. Оказва се, че това е един добър подход, тъй като комисията не винаги възприема предложенията на агенциите. Не винаги приема сумите, които самите агенции смятат, че са им необходими. В случая това засяга 6 агенции за финансовата 2019 година тези 6 агенции са подали искане за повече щатни бройки, за повече финансиране в сравнение с това, което е предвидила за тях комисията. Онова, което предлага комисията, се съдържа в нейния проекто бюджет. По всички останали агенции съм възстановил сумите така, както са предложени от комисията. А там, където не съм възприял предложението на комисията, предлагам като изходна позиция да се възприемат първо предложенията на самите агенции – има едно-две изключения. Тук към момента на публикуването на проекто бюджета все още не бе приключил триалогът. не помня точно кои са конкретните агенции. В резултат от триалога на тези агенции бяха възложени допълнителни функции, които обаче не бяха взети предвид по време на бюджетната процедура. Трябва заедно да разгледаме този въпрос и да видим как да увеличим финансирането за тези агенции. Това ви предлагам, що се отнася до позицията на парламента. Още нещо за Фронтекс. Неодавна за пореден път бях в Варшава, където се срещах с представители на Фронтекс. Целта ми бе на място да се запозная с потребностите на Фронтекс за близкото бъдеще. Ясно е какъв е контекстът. С всяка една договореност на ниво съвет за управлението на границите на Фронтекс се вменяват нови функции – това поражда и потребности от повече персонал, повече оборудване и повече финансиране съответно. Говори се за 10 000 души. Не става дума в случая за 10 000 служители, които във Варшава да са на разположение на държавите членки и могат да бъдат изпращани на място в държавите членки. Доколкото разбирам, положението е следното. Фронтекс ще има право да ползва гранични служители от съответните държави членки. Ще има право да ги командирова, за да участват в мерки, координирани от Европейския съюз. В случай на криза някъде в съюза за целта, Фронтекс има нужда от допълнителни средства, но не става дума за назначаването на още 10 000 служители. Разбира се, Фронтекс ще има нужда от повече персонал, тъй като подобни мерки от негова страна ще изискват повече служители, но няма да има нужда от 10 000 служители наведнъж. Фронтек ще се нуждае от повече оборудване. До момента ползваше оборудване на лизинг, но в бъдеще ще има нужда от повече свое оборудване, например за нощно виждане или от, ще има нужда от джипове и други подобни. Към момента Фронтекс наема подобно оборудване, набавя си го от държавите членки, като тази система никак не е ефикасна. Понякога е по-добре един хеликоптер да се наеме на място, вместо да трябва да прекоси Средиземно море, защото е доставен от някъде, например от Швеция. До момента обаче няма, нямаше достатъчно персонал, нямаше и създадената необходима система за подобно набавяне на оборудване. Но в бъдеще ще трябва да има такава, затова това ще са необходими повече персонал и финансиране. И още нещо. Много се радвам, че някои ресорни комисии тясно си сътрудничат с определени агенции. Това се вписва в техните политически функции, но не е допустимо ресорни комисии в становищата си да изискват повече персонал, повече оборудване или повече финансиране за някоя агенция от самата агенция. Това затруднява работата ни при помирителната процедура. Да кажем, че изискваме още 50 щатни бройки за ЕАСО по време на триалога и тогава партньорите ни ни поглеждат любезно и казват, но това е два пъти повече от бройките, които изисква от нас ЕАСО. Така заставаме на доста слаба позиция. Знам, че мнозина в парламента искат да отправят определени послания. Считаме работата на дадена агенция за особено важна и съответно смятаме, че тя трябва да получи много повече финансиране и щатни бройки. Разбирам това от политическа гледна точка, но няма никакъв смисъл да излизаме с изисквания, които по никакъв начин не сме съгласували с агенциите. Така нямаме никакъв шанс да се наложим. За това и отхвърлих исканията на някои агенции за повече щатни бройки и повече финансиране за някои агенции. Сравних исканията на парламента с исканията на агенциите и ако исканията на парламента бяха по-високи от тези на агенциите, то ми беше ясно, че няма как да се аргументираме в полза на своята позиция. Госпожа Халмайер, искам да се извиня на колегата Гайер, Има колеги, които са разговаряли с агенциите, като колегата Депре и мен, например. По въпроса за Фронтекс и ЕАСО, би ми се искало комисията първо да разясни какво ще предприеме по отношение на проекта за коригиращ бюджет през месец октомври. Не може ние да си измислим нещо. Комисията трябва да излезе с предложение – за щатните бройки както в ЕАСО, така и в Фронтекс. Разбира се, няма да се назначат 10 000 души, които да работят във Варшава, но и сега във Варшава вече има големи проблеми с администрацията. Там няма достатъчно персонал, който да набира служители от държавите членки, няма достатъчно персонал, който да работи и по административните процедури. На много големи трудности се натъква Фронтекс в това отношение. И ако ще трябва да се извършва управление на 10 000 души, част от които ще са служители на Фронтекс, а други ще са служители от държавите членки, то това ще е допълнителна работа в много голям размер. Затова и комисията по отношение на Фронтекс и на ЕАСО трябва да ни разясни дали ще предвиди финансиране в бюджета през месец октомври. По въпроса за Еолиса, не беше съвсем вярно това, което казахте господин Гайер. Много подробни обсъждания проведохме с Еолиса. Най-сериозният проблем в момента е, че Еолиса трябва да извърши всички подготвителни действия по системата за влизане и излизане. Томаш знае за какво говоря. Всички политически групи бяха на едно мнение за Еолис. Трябва още веднъж да обсъдим въпроса. Съгласна съм по въпроса за Фронтекс и ЕАСО. През месец октомври за тях трябва да се уточни финансирането. Но Еолиса в момента наистина почти е изчерпала потенциала си. Мисля, че трябва още веднъж спокойно да обсъдим въпрос. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? От свое име не виждам желащи. Нека се изкажа аз. Имам няколко въпроса към вас, господин Виоти. Първо, резерва за кризи, за селското стопанство. Не виждам нищо в компромисните ви е, изменения по тази тема. И също Искам да разбера каква е обосновката за това. И другото. 205 милиона съкрещени на средствата за сътрудничество с Близкия изток, направено от съвета. Можете ли да направите коментари по тези два въпроса? Благодаря. Ehm, grazie. Se ho capito bene la sua domanda, ehm, благодаря много. Ако правилно съм разбрал въпроса ви, господин председател, искате да разберете какво се е случило с резерва, предвиден за селското стопанство. Т.е. ред втори. Близо 200 милиона са на разположение по функция 2. Това ли е вашия въпрос? Не, моят въпрос беше защо не се увеличава този резерв? В крайна сметка има кризи в селското стопанство. Това е цифра, която бихме могли да засилим, да увеличим, ако намерим средства от други бюджетни линии. Може да се обмисли това. Трябва да намерим просто средства за другите бюджетни линии. Що се отнася до намалението за Близкия изток. Това е нещо, което беше поискано от нашата парламентарна комисия по развитие. И тъй като сме предвидили да следваме препоръките на компетентната комисия, подхождаме по този начин. Благодаря за уточненията. Има ли някой друг желание да се изкаже? Не. В такъв случай, нека да дам отново думата на господин Виоти, докладчик за обобщителни коментари. Искате ли думата за заключение? Няколко последни думи искате ли да кажете? Е, извинявам се. Комисията иска думата, за да отговори на няколко от въпросите, така че нека да чуем комисията преди крайните заключения. Благодаря, господин председател. Извинявам се на господин Виоти, но госпожа Холмайер зададе няколко въпроса е, към комисията. И така, накратко. Действително, законодателните предложения, прияти от комисията вчера и съобщени в от председателя Юнкер в неговото изказване за състоянието на Европейския съюз ще имат въздействие върху 2019 година, върху бюджета и по-конкретно Frontex и службата за външна дейност и ще видим как точно да включим а, това в коригиращото писмо от следващия месец и трябва да видим какви са средствата на разположение в а, бюджета за тези две агенции, да направим съответните корекции. Що се отнася до Frontex и 10 хиляди гранични полицаи, оценили сме, преценили сме, че ще отнеме време да се приключи работата по вземане на решение, така че финансовото въздействие върху 2019 година най-вероятно ще бъде ограничено, тъй като ще започне дейността е, постепенно едва втората част на следващата година. Ще има различни категории в, от, сред тези гранични служители. Някои от тях ще са постоянно назначени служители и а, за тази категория ще има постепенно увеличаване ще има втора категория дългосрочно командировани национални е, гранични полицаи, за което държавите членки, предполага се, ще получат е, финансова компенсация, за да могат да немат е, някой да ги замести. И също ще има и трета категория краткосрочно командировани гранични полицаи, е, в случай на кризи. Основното бюджетно въздействие се очаква за 2020 година и ще бъде включено в проекта бюджета, който ще бъде представен следващата година. Ако искаме да постигнем 10 е, хиляди е, от всички три категории, това означава, че за 2020 година ще има сериозно финансово въздействие. Благодаря и сега вече наистина господин Виоти. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на секретарията. Не бях разбрал въпроса ви много правилно, господин председател. Всъщност, вие говорихте за кризисния резерв. Той няма как сега да, да се увеличи, защото това е забранено от регламента. Това е част от регламента за ОСП. Не може им да се използва увеличение на бюджета за целите на увеличение на кризисния резерв. Това е всъщност отговор на вашия въпрос. В заключение, благодаря на всички докладчици в Сянка. Като цяло те заявиха подкрепа за моята работа. Благодарим за направените предложения. ще ги взема, взема предвид, ще взема предвид и измененията от политическите групи и мисля, че се движим в добра посока. Ще постигнем споразумение, кое, около което да се обедини нашата парламентарна комисия. И най-вероятно на някои от следващите заседания ще можем да се договорим по тези теми, по които има някои ам, различия между нас. За 25 и 26 септември е предвидено гласуването в Брюксел и след това в Страсбург в пленарна зала на 24 октомври. След това се преминава към помирението, което започва на 7 ноември. Това беше точка трета. Преминаваме към точка четвърта за инструмента за свързване на Европа. Госпожа Вайдере, заповядайте. Благодаря много, уважаеми колеги. Искам да представя своето проект становище за бюджетните последици на предложението за регламент за създаване на инструмент за свързване на Европа за периода след 2020 година. Както добре знаете, комисията представи предложението си за многогодишната финансова рамка на 2 май тази година. И за инструмента за свързване на Европа се предлагат 42,3 милиарда евро в а, а, срав, сравними с днешните цени, т.е. 37 милиарда днешни. Днешна стоеност на еврото. Но това означава, че няма да успеем да предоставим необходимата финансова помощ за големи инфраструктурни проекти, които или са започнали, или са на етап планиране. Инструментът свързане на Европа се съсредоточава върху проекти с висока европейска добавена стойност. Той инвестира в проекти, които имат трансгранично въздействие и които са трансевропейски. И за такива проекти е много важно да се гарантира продължение на програмата и след 2020 година. Е, за да стане по-ясно, ще се занимая по-конкретно, ще ви обърна внимание на транспортната част на инструмента свързване на Европа. Е, железопътните системи са е, един от важните елементи. Аз съм латвика, живея близо до руската граница и е важно да подчертаем колко е важно да се интегрира по-добре Европа. Твърде дълго е, е, живеем в условията на съветското наследство. Неудобни влакове, бавни влакове и неадекватна железопътна система. Рейл Балтика е, за сметка на това е много добър високоскоростен проект, който има за цел да свърже трите прибалтийски държави и Германия най-вероятно. Сами не бихме могли да си го позволим. Много съм горда, че мога да кажа, че Реал Балтика е един от приоритетите на Европейския съюз. Всъщност това е една от послед... едно от последните липсващи свързващи звена в Европа. Вчера комисарят Тингер спомена два проекта от ключово значение. Тунела Бренер и Реал Балтика. И двата проекта са включени в трансевропейските транспортни мрежи и приключването на мрежите е предвидено за 2030 година. Ще се създадат 7,5 милиона работни места от 2017 до 2030 година и увеличение на БВП от 1,6% за Европейския съюз през 2030 година. Това е съвсем не е малко. Този тип проекти изобщо не служат само на една или две-три държави членки. Те са общ проект. Частта от железопътната линия, която е в прибалтийските държави, трябва да приключи до 2020 година. От Талин е, е, и между Талин, Лига и Каунас до 2025 година ще трябва да може да се използва вече линията и връзката за Варшава трябва да е приключила за 2030 година. За тази цел обаче трябва да има ясни приоритети и усещат многогодишна финансова рамка – и да са на разположение съответните средства за инструмента за свързване на Европа. Трябва да действаме така, че да се, е, се постигнат економии от мащаба и да се възползваме от а, е, увеличената ефективност, която се предоставя от а, е, една добре развита железопътна система. Това е един от най-бързите и най-безопасни начини на транспорт. А, позволява се възможност да се спестява енергия и време. Благодаря ви много, очаквам вашите изменения и очаквам един плодотворен дебат. Благодаря. Благодаря. Виждам само един докладчик в сянка, готов да говори по темата. Господин Торвалц от АЛДЕ. Съвършено зрение имате, господин Сарвама. Обаче нямам кой знае какво да ви кажа. Благодарим на докладчика. И а, е, на това, че обръща внимание на балтийските проблеми, които са свързани с Финландия. И от гледна точка на инструмент за свързване на Европа, най-много ни интересува екологичното му въздействие – защото екологичните елементи е предвидено да се включат в почти всички е, законодателни области. Благодаря. Докладчика Сянка от Социалистите демократите, господин Папа, извинявайте, изглежда, че не е съвършено зрението ми. Благодаря много, господин председател. Ето, вече ме видяхте. Важен е доклада, действително, и има някои важни елементи за обсъждане. И трите основни елемента, които са повдигнат в доклада, са от огромно значение. Докладчикът е, е, под, е под, докладчикът е, е подала няколко изменения – Трябва да поговорим за тях. Има различни аспекти, които трябва да се обсъдят. Трябва да ги разгледаме заедно и да вземем решение за това, в каква посока искаме да се придвижим. Секретарията също свърши отлична работа, както и докладчик. Господин Зилага, не знам дали вие сте докладчик Сянка от Обединената левица. Заповядайте. Благодаря като докачи в сянка от името на ГОЕ. Искам да кажа, че свързването на Европа, инфраструктурите в областта на транспорта и на енергетиката са наистина проекти с огромна добавена стойност, които трябва да целят устойчиво раз, развитие. Това са проекти, които наистина са от общ интерес. Но питам се дали комисията по бюджетите ще внесе само технически е, изменения, т.е. коригиране на е, сумите спрямо цени за 2018 година или ще внесеме изменения по същество, по същество. Става дума за инвестициите в областта на отбраната, например. Дали те ще бъдат включени? И ако разглеждаме проблемите от енергийна гледна точка, не трябва да се инвестира в съоръжения, които не са които не целат устойчиво развитие. Така че това са проблеми, които трябва да обсъдиме тук и трябва да имаме предвид, когато предлагаме изменения в бюджета. Благодаря. Господин Таран, от името на Зелените. Е, I agree благодаря. Съгласен съм с подхода на колегата Вайдере, която твърди, че инструмент за на Европа е важен инструмент за Европейския съюз. Подкрепяме нейния доклад. Но искам да направя два коментара, които по-скоро са свързани с въпросите за Комисията по транспорта. В моята страна 55% от населението в проучванията на общественото мнение застават против непрозрачното финансиране на Рейл Балтика. Това е сериозен проблем за Европа, защото решенията се вземат от двама души. Един от естонс... единия естонския комисар и другия естонския аудитор в Сметната палата. И няма доверие към тези е, решения. Казахте, че ще се създадат 7,5 милиона работни места. А, казахте, ами, е, те, е, това значи 3 милиона латвици, 2 милиона а, литовци, 1 милион естонци, всичките да работят по желе, железницата, така ли? Благодаря за коментарите. Няма допълнителни коментари. Сроковете са следните. Измененията се подават до следващия вторник, 18 септември, по обяд. След това гласуването в комисията по бюджета е на 8 или 9 октомври. В ИТРЕ и ТРАН ще се гласува на 22 ноември. С това приключваме работата по точка четвърта. Разбира се, заповядайте. И комисията също, ако иска да каже нещо. Съвсем накратко. Благодаря, Индра. Е, е, да, казах работни места, а всъщност трябваше да кажа е, години заетост. Е, и е, сме готови да направим изменения, за да постигнем консенсуса и да представим е, документа в състояние, в което ни се харесва на всички. Така че очаквам измененията и плодотворна дискусия. Благодаря, госпожо Вайдере. Преминаваме сега нататъка. Точка 5. Програмата за космоса на Европейския съюз. Докладчик господин Хауърд. Благодаря. Космическата промишленост е много важна за Европейския съюз. Тя генерира над 53 милиарда годишно и в нея работят много високо квалифицирани експерти, включително в областта на промишлеността. Космическите програми създават и спомагат за независимостта на Европейският съюз от технологична гледна точка, генерират сигурност, и предоставят много услуги на европейската промишленост. В космическите програми, разбира се, се основават на партньорство между публичния и частния сектор и там средствата, са, които се инвестират, са огромни, но съответно и печалбите са огромни и а, те са успешни само защото държавите членки работят в тяхно сътрудничество. ЕГНОС а, а, генерира независимост в областта на космическата навигация, информацията, а, която се произвежда от Коперник, ни дава ни позволява да вземеме правилните решения в областта на земеделието, рибарството, промените в климата. Моя доклад има за цел разглеждане на бюджетния аспект на космическите програми. Първо, се опитаха да облека цифрите в същностно изражение, имайки предвид цените за 2018 година. Създаването на агенцията, която Тоест, промяната на агенцията, която се занимаваше само с навигационните системи и нейното превръщане в Европейска агенция за космически програми, е, генерира известен е, бюджетен риск. Има известен риск от една страна. Комисията е направила едно много разумно предложение като за развитие на обхвата на програмите чрез създаването или преименуването на тази агенция, като същевременно обаче е необходимо да се избегнат препокриванията на някои дейности. Второ, въпросът е може би по-скоро в формулировката, що се отнася до самите технологии. Да, по принцип цел, Целта а, е, сама по себе си е, а, е, достойна, но въпросът е да не се получи само а, е, а, копи и пейст. И не трябва да чрез а, наименованията да ограничаваме а, дейността на а, агенцията, независимо а, кой развива дадените програми, под като по този начин се създадат известни ограничения или пречки при а, провеждането на търгове и така нататък. Колкото до е, финансовите средства, необходими за е, агенцията. В е, ИТРЕ се обсъждат някои аспекти, свързани с Говсак, Ком, и програмите, свързани с сигурността в пространството. Това са проблеми, които в никакъв случай не трябва да се подценяват. Някои искат да средствата да се увеличат с около 500 милиона в рамките на следващата МФР и мисля, че този проблем наистина трябва да бъде обсъден. Но Знаеме естествено, че и в програмата Коперник не разполага с необходимите средства, но тъй като тази необходимата сума не е чак толкова голяма, то мисля, че може да се намери решение в рамките на следващата МФР. Господин Торен, аз ще говоря шведски този път. Благодаря на Джон Хауърд за неговият доклад. Обикновено обсъждаме космическите програми, като влагаме много така популистски елементи или аспекти. но знаеме, че тези космически програми спомагат за наблюдение, мониторинг в селското стопанство и в други области, така че те имат своето място и заслужават да бъдат обсъждани. Но бих искал да се спра на едно от измененията към доклада на Джон изменение 12, свързано с а, трети страни. Е, Обединеното кралство ще стане в скоро време трета страна. А колкото до космическите програми, е, Обединеното кралство е, е играло и е, играе значителна роля в тяхното развитие и участва активно. А, така че това е един а, проблем, който трябва да обсъдиме. Нашите подходи се различават, но трябва а, да, да го обсъдим. Алде специално подкрепя гледната точка на Джон, но трябва да ви... Сега, не знам а, кой е докладчика в сянка в различните групи, защото явно, че има някакво не, не, липса на комуникация между, админи, между администрацията, между секретарията и нас. И никога не знам кои са точно и сега най-после разбрах, че госпожа Холмайер е докладчик в сянка на НП. Не, няма никакъв проблем на комуникация. Но в крайна сметка важното е, че Джон го знае. Благодаря, Джон. Аз съгласна съм с начина по който представи нещата. Но сега ще продължа на немски. Вен. Напълно съм съгласна с това, което каза за Коперник. Каза, че там има известен недостиг на финансиране. Ще трябва по-подробно да поработим по тази програма, тъй като възникват известни проблеми, когато се започва работа по една програма и вече има недостиг на финансиране. Не може още от началото на програмата да няма достатъчно финансиране. Човек просто да си каже, е, нека все пак започнем, ще решим проблема някакси по-нататък. Трябва да разгледаме по-подробно и финансирането за Галилео, тъй като в определени моменти ще трябва да се заменят спътниците. Говори за Европейската космическа агенция, както и за програмите и агенциите, за които отговаря Европейската комисия. Не би трябвало да има конкуренция в случая, според мен. Най-накрая трябва да се установи координация. Тази координация всъщност вече е разписана в мандата. Трябва да има обща стабилна структура за координация. Като че ли се прави опит да се дублират функциите на Европейската космическа агенция. Нещо, което според мен е погрешно. Европейската космическа агенция си има своите функции, трябва да установим колкото се може повече полезно взаимодействие между двете области. Установено е сътрудничество между Комисията и Европейската космическа агенция, но комуникацията и координацията, според мен, трябва значително да се подобрят не би трябвало да се правят опити определени функции, които до момента са се изпълнявали изцяло от космическата агенция, да се вменяват на други агенции. Трябва да има много ясно разпределение на функциите и задачите. Европейската космическа агенция е на много добра структура, доказала своята полезност до момента. Става дума за междуправителствена структура, в рамките на която държавите членки възлагат на агенцията определени програми. Комисията също и възлага поръчки за проекти мисля, че трябва по-подробно да поработим по въпроса за дублирането. Не бива да има дублиране или конкуренция между двете страни. Трябва да има добро, полезно сътрудничество. Ти говори за космическите отпадъци. Това е един сериозен, според мен, проблем, на който трябва да се постави акцент в програмите ни. Темата за космическите отпадъци това показват анализите, е наистина много сериозен въпрос. Ако човек по-подробно се запознае с тези анализи, то ще види, че космическото пространство всъщност не е чак толкова огромно, че понякога дори може да стане доста тясно и се стига до сблъсъци, което за нас явно е заплаха. Много е важно програмата да бъде адекватно финансирана. Конкурентоспособността на европейските отрасли спрямо американските, китайските и азиатските програми трябва да се гарантира по следващата МФР. Правителството на САЩ финансира с огромни суми производството на ракети. Сумите са много по-високи от това, което заделя Европейският съюз към момента. Мисля, че трябва да се гарантира равнопоставеност за европейската индустрия. Трябва да работим по-активно по ключови технологии в областта. Има голям интерес и от двете страни Великобритания да продължи да е наш партньор. Надявам се, че тя ще е наш партньор и от 2019 нататък. Надявам се, че до тогава ще сме намерили заедно решение. И накрая, услугите надолу по веригата. Мисля, че тук има още какво да се направи. Агенцията в Прага според мен е много добра. Не би ли могла тя да получи допълнително и спътници? Понякога не е толкова лесно всичко да се върши от Прага. Би било добре в трети страни, както и в Европейския съюз, там където това е необходимо, да има спътници тези спътници по места, заедно с структурите в Прага, ще могат да поемат услугите надолу по веригата. Това е нещо, което също трябва заедно да обсъдим. Благодаря. Мадам Холмайер. Госпожо Холмайер, не искам някой да бъде е, пренебрегнат, така че ако искате, комисията иска ли да добави нещо съвсем накратко? Благодаря, господин председател. Имам тук колега от Генерална дирекция Растеж, който иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари на докладчика за отлично извършената работа, която е в съзвучие с бюджета, предложен от комисията. Според нас има две неща, които трябва да бъдат подчертани. Първо, възможността да се разширят дейностите на агенцията, са ясно разписани в статута и предлагаме също така управлението и начина по който се гласува да не се променят. Така че ние, ние не виждаме защо законодателната власт трябва да се намесва по-активно в работата на една чисто техническа агенция в случая. И сега давам думата на докладчика за заключение. Благодаря на всички, които направиха коментари. Ще взема предвид казаното от Генерална дирекция развитие. Просто смятам, че не е достатъчно ясно са разписани отговорностите и че нещата биха могли да бъдат изяснени. Благодаря, господин Торвалд, що се отнася до проблема свързан с земеделското производство и производителност. Галилео се използва наистина за увеличаване производителността в реколтите и, на, и наистина а, резултатите са на, наистина впечатляващи. И това показва на практика ползата от тези програми. Господин Торвалдс, не смятам, че Обединеното кралство може да стане трета страна. Радвам се, че а, всички тук сме единодишни, но за съжаление на, в, на различните и, е, и, и, институции има много а, така, проблеми, ограничени блокировки, що се отнася до Галилео. Така че има, знаете, че значи, <laughs> имаше предложение за британците да си създадат а, собствен Галилео. Истина смехотворно, но Госп... А... З... З показаното от госпожа Хол, Холмайер. Наистина трябва много да внимаваме каква що се отнася до а, космическите отпадъци. Абсолютно си сте права също така, що се отнася до, а, до допълнителните е, изменения, които са чисто технически, така че ще работим в тясно сътрудничество за по измененията. На 18 септември 12 часа е крайният срок за внасяне на измененията. Гласуването в ИТРЕ ще бъде на 21 ноември. Следващата точка ще ви помоля наистина да бъдете много кратък. Предложение за регламента за създаване на Хоризонт Европа и предложение за а, регламент за приложение на тази програма, господин Торвалд. Europe, the regulation and the decision. And as we all know and agree, research and innovation... Благодаря много. Както знаете, научно-развойната дейност е от е сред приоритетите на Европейския съюз. Искаме да сме на върха на вълната и е, това въжи и за нашата парламентарна комисия. Има определени проекти, които имат нужда от финансова подкрепа. Хоризонт 2020 година вече се е доказал като една от най-успешните програми, които имаме в Европейския съюз Комисията предлага да се работи на принципа еволюция, а не революция. Все още обаче не сме постигнали целта от 3% от БВП, които да се инвестират в научно-развойна дейност. И тази цел сякаш е забравена. Хоризонт може да се използва за постигане на тази цел съвместно с националните усилия на държавите членки. Виждаме обаче известни обезпокояващи тенденции от държавите членки, които намаляват инвестициите си за научно-развойна дейност. Така че трябва да... с увеличаването на хоризонт. Това е лош навик, който трябва да се продолее до 120 милиарда евро – в сегашни цени 2018 година, разбира се, се увеличава средствата за хоризонт. Някои от комисиите искат да се увеличат и повече. Оточнили сме конкретната обосновка в резолюцията. За останата част от препоръките трябва да говорим по-скоро за проценти, защото така ще бъде по-лесно да се коригират сумите при последните етапи на преговорите. Гъвкавостта за целата многогодишна финансова рамка 50%. За, но, предлага комисията, но за хоризонт по някаква причина а, искат гъвкавостта да се а, сведе до 10. Не можем да разберем защо. 15% а, от 15 на 5% се а, ограничава намаляването на средствата за да има защита от инциденти като орязване на фонда за структурни инвестиции. До 30% да се коригира, коригират мерките, свързани с приспособяване към промените в климата и искаме адаптиране на съответните работни програми. Предложението е да работим чрез актове за приложение, но тъй като се уточняват конкретни въпроси с бюджетни измерения, този тип а, организации, които могат да кандидатства за финансиране, ще видят, а, че се адаптират правилата посредством а, делегирани актове. Очаквам вашите коментари а, и принос, за да е, създадем основа за възможно най-добре провеждани научни изследвания в Европа. Благодаря, господин Дойч. Thank you very much, dear President. Благодаря, господин председател. Искам да, бл... да поздравя докладчика, представил проекта становището. Първо по бюджетните елементи. Е, финансовата рамка за хоризонта е 94,1 милиарда евро за следващото предложение за многодишна финансова рамка. Трябва да не забравяме, че Европейския парламент искаше да има значително увеличение. Ако направим изчисленията и вземем предвид и Брексит и е, е, факта, че британските университети и изследователски институции са сред най-големите бенефициери на Хоризонт 2020 година, това означава, че за следващите 7 години за Хоризонт за програмата Хоризонт за 27 държави членки може да се предвиди 50% увеличение поради изтеглянето на Великобритания в сравнение с дела, който държаха в предходната финансова рамка. По отношение на увеличението на бюджета трябва да се подчертае, че няма финансови средства предвидени за държавите членки по изследователски програми е, Хоризонт Европа. Е, аз съм от Кохизион, от държава, която се подпомага от кохезионните фондове. И е, трябва да подчертая, че научните изследователи от така наречените нови държави членки все още е, страдат от недостиг на, на успешни проекти по Хоризонт 2020 година. Искаме да се засилят усилията за привличане на участие на научни изследователи от е, регионите, където има такива по-низки стойности. Трябва да се преодолее географски дисбаланс при достъпа до финансиране в държавите членки, да се предложи да се увеличат ниските нива на успеваемост на проектите по Хоризонт 2020 година, и да се създадат нови центрове на отлични научни постижения. На трето място, вземайки предвид 7-годишния цикъл, който започва през 2020 година, един от основните елементи може да бъдат иновациите, т.е. по този начин да се борим за създаване на сигурни работни места, тъй като има постоянно променяща се променяща се технологична среда. Трябва да се съсредоточим върху способностите за иновации в европейската економика и трябва да се подготвим за предизвикателствата, с които се очаква да се сблъскаме и да използваме всичко възможно, за да извлекат ползи съответните държави членки. Благодаря. Благодаря. От името на социалистите, господин Хауърд. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на господин Торвалдс и очаквам да работим добре с него за подобряване на проектотекста. Хората, които редовно гледат предаването по интернет на заседанието на Комисията по бюджета – знаят моята позиция по отношение на разширяването на бюджета и смятам, че е важно да се разшири програмата за програмата Хоризонт, защото има изключително много кандидатури за Хоризонт и всъщност цифрите, които се предлагат, не отразяват огромния брой кандидатури, които се подават. Няколко коментара. Благодаря на господин Дойч, че повдигна въпроса за последиците от Брекзит. Като член от Великобритания не искам да говорим непрекъснато по тази тема, но мисля, че в контекста на тази програма въздействието действително ще е сериозно. Въздействието на участието на Обединеното кралство, дай Боже да не излезем, но въздействието като трета страна ще бъде различно, защото там се очаква различен тип участие в научните програми и това ще е от полза, от това ще спечелят европейските държави. Обаче, ако се променят критериите, и тук подчертавам, че е, научните институции на Обединеното кралство са сред водещите на планетата, така че всички имат полза да си сътрудничат с тях по тези програми. Защото това ще доведе до по-добри резултати. Но ако те не участват, ще се намалят програмите по брой, ще се намали нивото на научните постижения и ще се ограничат общите економически ползи, които трябва да се очакват накрая. Ако сте прекарено строги и рестриктивни, това ще доведе до отрицателни резултати. Разходите трябва да се споделят, включително, що се отнася до нивото на принос на трети страни. По тази програма има редовно отчитане пред бюджетните органи. И трябва това да продължи, защото за в бъдеще, независимо от това дали решенията се вземат от Мей или от някой друг, те трябва да се взимат възоснова на ясна фактологическа информация. Трябва да се има предвид, че средствата за научни изследвания често се ограничават в, в националните бюджети, а без тях науката няма как да напредва. Разгледах внимателно измененията, предложени от господин Торвалдс. Само едно нещо. До някъде разбирам защо предлагате да се използват проценти. Да, за сравнимост между програмите. Обаче аз знам много добре, че обикновените хора много не разбират от проценти. Те искат да чуват е, конкретни суми. И ако се използват проценти, е, тогава докладът ще бъде малко по-неразбираем за гражданите. Благодаря. Е, не ни остава много време. Комисията иска ли да направи коментар? Съвсем накратко. Ще бъда кратък, господин председател. Да се върнем към въпроса за 10-те и 15%. Нека да уточня, че 10%, които са предложени тук във връзка с правното основание, са свързани с отклонението, което комисията има право да предлага по проекта бюджета всяка година, а 15% са в междуинституционното споразумение. Именно заради това има такава разлика и в контекста на тази разлика се дава възможност за договаряне между бюджетните органи. Съгласен съм с господин Хауърд, че комисията би предпочела да се запазят а, сумите, не да се работи с проценти, защото така ще е по-разбираемо. Благодаря. Заключителни коментари. Не знам дали госпожа Холмар иска да говори за сградния фонд. Заповядайте. Към колегата Дойч, да, мислили сме по този въпрос. Виждаме, че част от Европа напредва. Обаче друга част от Европа не напредва. И ако става дума за доклада за изоставащите региони, имаме доста обезпокоителни цифри за някои други региони. Но разбира се, не може това да се компенсира а, чрез намаляване на а, качеството на научните постижения. Трябва да се помисли как да се помогне на изоставащите региони, така че е, готов съм да поговорим по темата. Халет вече говори за отличните постижения в британските университети. Знаем, че и е, там има някакво предизвикателство за процентите и сумите. А, процентите лесно се прехвърлят в суми, но за тези, които смятат, че е по-добре да се работи с цифри, е, може да представим и цифрите приключи в рамките на 2 минути. Благодаря. Крайни срок за подаване на изменения е 18 септември. Полага гласуване в комисията за бюджета. 8 или 9 октомври от комисията и 21 май. С това приключваме работата по 6 и 7 точка. Последната точка е сграден фонд Госпожа Халмайер не е тук. Заседанието трябва да приключи до 11 часа. Тя искала да говори за увеличаването на срока за вземане на решение, за предложение. проектите за евроофисите и JMO2 да се увеличи срока с още две седмици. Това е нещото, което тя искала да каже. Точка 9, точки 9, 10 и 11 са свързани с гласуване по и обсъждане по бюджета. Няма трансфери поискани за гласуване днес, така че а, няма да гласуваме днес. И така приключваме заседанието на комисията по бюджета точно на време. А, господин Арти ще е тук за заседанието на координаторите след една минута. Благодаря.